Няма. Good afternoon. Добър ден, уважаеми госпожи и господа депутати и колеги. Моля, вземете местата си. След малко ще започнем работа. Благодаря ви. Благодаря ви. Добре дошли на всички на това съвместно заседание на Комисията по правните въпроси, на Комисията по конституционните въпроси на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Всички знаем, че за пръв път се позоваваме на 51 член от правилника на парламента – съгласно който съгласно който казвам, имаме възможност да обединим усилията си между комисиите по въпроси от най-голяма важност. Такъв е случая днес. Ще обсъждаме проекторезолюцията на Европейския парламент за е, бъдещата многогодишна програма, известна като Стокхолмската програма. Програмата за пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Всичко започна, както знаете, с съобщението на Европейската комисия от 10 декември. Но, впрочем, предстои на 10 декември Европейския парламент да приеме насоки – относно е, до изграждането на европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие през следващите 5 години. Предвид е, предишната програма от Тампере за периода 1999 2004 година, както и Хакската програма 2004-2005, която предстои да приключи, Сега Стокхолмската програма е, предстои да развие, да доразвие постигнатото, опирайки се още повече на предстоящото влизане в сила на Лисабонския договор. И е така, ние, членовете на Европейския парламент, положихме съвместни усилия, за да разработим проекто резолюцията. Бяха поканени членове на националните парламенти. Та, днес на това съвместно заседание ще представим проекто резолюцията от името на трите комисии – Господин Касини, който е докладчик от името на Комисията по институционните въпроси, господин Берленглер, съдокладчик от Комисията по правните въпроси и аз съдокладчик от Комисията по граждански свободи. Но преди да пристъпим към дебата, трябва да приемем дневния ред. Е, Крайният срок за внасяне на изменение и допълнение е 22 октомври. Най-сетне ще разгледаме и два устни въпроса, адресирани до комисията и до съвета. Свързани с преходния период между двата договора, действащия договор от Ница и предстоящия да влезе в сила договор от Лисабон, става въпрос за прехода между различните стълбове, първи, трети и всичко свързано с е, материята е, за свободата, сигурността и правосъдието. Ако не възразявате срещу така предложения дневен ред, ще пристъпя направо към е, представенето на съвместния доклад. Аз самия ще ви запозная на основните елементи от неговото съдържание. Както знаете, Лисабонският договор, който предстои да влезе в сила, както повечето от нас отдавна очакват, пренарежда целите, методите в областта на сигурността свободата и правосъдието. След резултатите от ирландския референдум, перспективата за влизането на Лисабонския договор в сила е все по-близка и тя означава преди всичко засилване на шенгенското сътрудничество, което е сърцевина на пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Е, като това преди всичко е, означава е, свобода, сигурност и правосъдие в рамките на шенгенското пространство, при свободно движение на хора, осигуряване на международна закрила, убежище, защита на бежанците, миграционна политика. Второ, нещо, което е подчертано в доклада е за основните права и свободи. Това е друг един важен устой на европейската сграда. Значи в доклада си ние говорим за основните права и свободи, за тяхното зачитане, в това число за зачитане на човешкото достоинство и лична неприкосновенност, както и тайната на личните данни в контекста на усилията ни да противодействаме на организираната престъпност и тероризма. Трети момент, който бих искал да подчертая, е важността на връзките между Европейския парламент и останалите европейски институции – за по-нататъчното изграждане на пространството на свобода, сигурност и правосъдие през идните години. Ако ми позволите да подчертая е, този въпрос е, специално, а именно, ние, членовете на Европейския парламент, трябва, трябва да гледаме по-сериозно, отколкото когато и да било до сега, на, на своята роля. Имайки предвид разширените правомощия на парламент, като съсъвещателен, съзаконодателен орган на Европейския съюз в е, посочените от мен области. Така че ние трябва те първа е, да заслужим уважение и доверие в себе си, да внушим на европейските граждани, че сериозно гледаме на задълженията си. И в тази връзка ще трябва да укрепим връзките си с националните парламенти. Това е, е едно от големите достоинства на цялата, така да се каже, лисабонска идея. За постоянните връзки, постоянното сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти за разработването и приемането на новите нормативни актове в една съвсем нова предметна област за общностното законодателство относно правата на човека и свободното движение на хора. И най-сетне, нека кажа колко е важно да разчитаме и на гражданското общество, на юридическата професия, обучението в тази област, обучението на съдии, прокурори, адвокати. Понеже, както разбирате, всички тези въпроси за свободата, сигурността и правосъдието е, ще изискват все повече и повече и по-професионална намеса. Бих искал да подчертая колко е важно за напред по-добре да оценяваме ефекта от прилагането на една или друга европейска политика. Необходимо е да създадем една солидна система от показатели за оценка на състоянието на свободата, правосъдието и сигурността. И така ние сме готови да динамизираме тези процеси. В рамките на което усилие се предвиждат и ежегодни дебати в Европейския парламент, посветени на състоянието на тези политически области. С особено внимание към опазването на основните права и свободи в Европейския съюз. Както може сами да се уверите от текста на проекто резолюцията, текстът е разпространен – Както може да се уверите от този текст, главният принос на комисията по гражданските свободи към проекто резолюцията се полага в сроковете до 22 октомври за изменение и допълнения и вота на съвместно заседание на комисиите отново на 12 декември. И още една среща с представители на националните парламенти на 16 и 17 ноември. И така ще се стигне до вод в пленарната зала на 23 ноември в Страсбург. Сега искам да дам думата на господин Касини, който ще изясни приноса на своята комисия, след това на господин Берлингуер. След като изслушаме и представителя на съвета, ще започне дебат. За всичко това имаме не повече от 2 часа. Благодаря. Благодаря. Тази малко необичайно бърза процедура отразява значението на Стокхолмската програма. Ето защо, както каза господин Агилар, е, е необходимо да обединим усилията си. Е, Комисията по конституционните въпроси занимава, разбира се, с институционалните последици от Стокхолмската програма. Бяха подготвени проектотекстове от трите комисии. Съпоставихме текстове те е, на среща на докладчиците изработихме общ текст – след едно второ продължило много дълго заседание, текстът бе в обем от повече от 20 страници, стотина точки. Сметна се, че текстът е прекалено дълъг. Решихме да го доработим и онова, което имате пред себе си, надяваме се, е достатъчно сбито. Що се отнася до съдържателните елементи от текста, във връзка с работа на Комисията по конституционните въпроси, следва най-напред да изразя нашето удовлетворение от разширяването на законодателните правомощия на парламента и с влизането в сила на Лисабонския договор, е, в редица случаи, в които сега се прилага процедурата на консултация, ще се прилага съвместното решение. Това ще бъде обичайния метод. Вторият институционален елемент е много важен също. Става въпрос за ролята на националните парламенти в работата на Европейския парламент. Естествено, тук не бива да се смята, че някой ще измества някого. По-скоро така ще може по-задълбочено да се изучават някои въпроси и гражданите на Европа ще могат да участват по-пряко в работата на Европейския парламент. Това е особено важно и най- най-вече във връзка с принципа на субсидиарност. По въпроси от смесена компетенция между Европейския съюз и държавите членки. Така че приносът на държавите членки чрез националните парламенти следва да бъде приветстван, имайки предвид при това, че от всички ни ще зависи да си сътрудничим максимално коректно. По-нататък, е, относно включването на хартата за основните е, права и свободи в договора. Хартата, знаете, е приета през декември 2007 година. Сега хартата става задължителна във всички държави членки. Това благодарение на Лисабонския договор. Е, е, Лисабонския договор, е, освен това, ще даде възможност на Европейския съюз като субект да стане страна по Европейската конвенция за правата на човека. Отделните държави членки, разбира се, вече са ратифицирали. Но това ще означава, че Европейския съд за правата на човека в Страсбург ще може да бъде допълнен в своите е, усилия, в своята работа от Съда на Европейските общности. Това може да породи някои проблеми е, за подсъдността и те първо ще трябва да се положат усилия да се избегне всякакво объркване – Още два-три въпроса трябва да засегна пред вас накратко във връзка с работата на Комисията по конституционните въпроси. Ние призоваваме Европейският парламент, наред с националните парламенти, да могат да участват в работата на Евроюст и на Европол, за да можем да упражняваме надлежния парламентарен контрол – Призваваме също така да се мисли за евентуална реформа на избирателната уредба. И още нещо в правомощията на моята комисия, мисля, е въпросът за иммиграцията. Всички знаем, че е, тук е необходим подход, който поне ние смятаме, би следвало да разчита на повече от сътрудничество между държавите членки. Като представител на Италия, аз разбира се, е, добре осъзнавам необходимостта от солидарност между държавите членки е, в тази област, но ни е необходим и нов подход от страна на институциите. Процесът, проблемът е общо европейски. Независимо е, чия граница ще пресече е, лице от трета страна. То влиза в Европа, в Европейския съюз. И тук се налага промяна на мисленето. По-нататък стои въпросът за бежанците, за хората, които са застрашени, чието живот е застрашен. Благодаря. Господин Берлингуер. Благодаря, господин председател. Аз а, също бих искал да подчертая значимостта на днешния форум – това, че ще заседаваме в такъв е, съвместен, смесен, разширен състав. Това само сочи колко важна е инициативата. Според мен Стокхолмската програма е един много важен проект. Бих искал да благодаря на секретариатите на трите комисии, които за броени часове положиха огромни усилия да оформят и разпространят документа на вашето внимание. Нашата цел бе да постигнем равновесие в текста между необходимостта от това да се обърнем към гражданите не на сухия език на правото и това да представим пред тях идеала за едно общоевропейско пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в което гражданинът ще има централно място равновесие, казвам, между този идеал, от една страна, и поредица конкретни мерки, удовлетворяващи потребностите на гражданите в тяхното ежедневие. Хората се нуждаят от конкретни решения. По-нататък трябваше да потърсим равновесие между законната и естествена потребност от сигурност на гражданите и задължението на държавата да гарантира тази сигурност от една страна и необходимостта да избегнем риска от изпадане в крайности в това отношение, поставяйки под въпрос права и свободи, които гражданите ползват от десетилетия. Сред тези права и свободи трябва особено да подчертаем в Европа правото на движение. Както се казва в текста, това е сърцевината на пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Както казваме, на английски език, не звучи особено красноречиво, но мисля е достатъчно точно. В тази връзка, разбира се, много са условията, така че мобилността, свободата на движение да бъде реална. Понататък нека кажем, че Стоконската програма не е просто продължение на Хакската програма. Категорично трябва да заявим, че по Хакската, по Хакската програма се търси укрепване на общия елемент, на общите елементи в областта на наказателното правосъдие. Но тук имаме елементи още от Тампере – в стремежа да се разшири общото пространство на правосъдието, в това число по гражданско-правни въпроси, в отношенията не само между физически лица, а и между гражданите и държавата. Друг общ въпрос, преди да навляза в някои детайли. Хакската програма се характеризираше с това, че много от важните елементи на програмата така и не бяха реализирани на практик. Ови, е, нито в Европейския съюз, нито в отделните държави членки не може да се каже, че думите винаги се превръщат в дела, което уронва доверието в демократичните институции. Гражданите, знаете, очакват дела – не е достатъчно да се пишат закони. Те трябва да се прилагат, трябва да се наблюдава и контролира постигнатия напредък и това неколкократно е посочено в документа. Тоест, поетите ангажименти трябва винаги да бъдат е, проверявани в последствие, доколко са изпълнени. И ако практиката изостава, ще трябва да бъдат внесени корекции. Позволете ми сега накратко да се спра на съдържанието, е, гледна точка на гражданското право. първият момент е, вече присъства в Конвенцията за правата на човека. И това е необходимостта да бъде насърчаван достъпът до съдилищата, особено гражданско-правните съдилища, което в случая налага опростяване на е, процесуалното право гражданите е, лесно могат да се объркат в процесуалните дебри на действащото законодателство. Съдилищата трябва да станат по-достъпни за гражданите. И по-нататък, е, що се отнася до стопанската дейност, е, до, до заетостта, до, до семейния живот, до а, правонаследяването, до семейната имуществена общност, е, въпроси за семейното право, за родителските права. Всички тези неща също би трябвало да бъдат положени в основата на единна Европа. Има една такава тенденция и милиони граждани са изпитали на гърба си. че при движението между държавите членки, правата на потребителите далеч не винаги са гарантирани. И съответно в търговското право трябва да бъдат въведени по-строги недвусмислени разпоредби. По-нататък да вземем банковото дело, достъпа до кредитиране, дружественото право. Тук има сериозни празноти, е, констатирани и от Европейския съд. И те трябва да бъдат запълнени. Има и други съвсем конкретни въпроси на гражданското право. Да вземем пропуските в регламента Рим 2. Виждате, това е един съвсем конкретен списък от е, проблеми, понеже правосъдието в края на краищата се свежда до правилното функциониране на всички правни елементи. Една общоевропейска процедура би постигнала съпоставимост, е, съответствие между е, процесуалното устройство на гражданско-правната съдебна система. Също въжи и за договорното право. Е, необходима е една обща координатна система, в рамките на която търговските дружества да могат лесно да преодоляват сега действащите огромни препятствия е, между страните по отношение на договорното право. Необходимо е европейско договорно право. Говори се евентуално за кодифициране на гражданското право, като е, нека стане ясно, аз тук не предлагам някакъв голям взрив, е, е, някакви бързи решения. Нещата трябва да стават постъпателно, но така или иначе да се движим напред. Ние при всички случаи не можем да се стремим към някаква общо европейска монолитна правосъдна система. Във всеки случай това не може да бъде, бъде постигнато без единна правна и съдебна култура в Европа. Имаме съдии и адвокати, които нямат представа какво става отвъд националните граници. А при все това е, в нашите държави членки има факултети по право. И те преподават правото, но твърде малко от това право е общо европейско. В никакъв случай не може да се говори за своеобразната червена нишка на европейското право, която би трябвало да обединява цялата учебна програма. Така че една европейска правна култура е, е нещо задължително, разбира се, тя вече се гради, но, но недостатъчно бързо. Според нас комисията и съвета трябва да действат да насърчават обмена. Днес а, името на великия хуманист Еразъм е станало нещо като търговска марка а, в областта на висшето образование. Нещо подобно а, трябва да стане и в обмена между правниците в Европа. Те трябва да познават правните системи на различните държави членки. Само така, в края на краищата, ще се стигне до взаимното признаване на съдебните решения. Без това, каквото и да предвижда регламента за взаимното признаване, няма да бъде постигнат кой знае какъв напредък. И така можем да кажем, че стокомската програма за изграждането на общо пространство на свобода, сигурност и правосъдие е много важна идейна задача за Европейския съюз, но тази задача има и своите конкретни измерения в самосъзнанието на всеки от европейските граждани. Благодаря ви, сеньор Берлингуер. Сега ще дам възможност за бързи коментари от съвета и от комисията и след това ще проведем общ дебат. Не по-малко от 15 е, депутати вече са се записали за изказване и имайки предвид ограниченото време, с което разполагаме, ви умоляваме да е, сведете изказванията си до не повече от 3 минути. Господин Нилсън от името на съвета. Thank you very much, Mr. Е, Chairman. Благодаря, господин председателю. За три минути единственото, което мога да направя е на първо място да изразя своето уважение към всичките комисии, представени тук и кажа каква чест е за мен да присъствам на тази единствена порода си среща в края на един дълъг процес, който ще приключи с засилване на сътрудничеството между нас и Европейския парламент. И двамата министри бяха на срещата на Косак преди няколко дни в Стокхолм. Вие също присъствахте там. Имаше, извинете, ще има съвместно заседание. Нашия министр ще дойде през ноември и тук при вас. И така в края на един дълъг процес сме. И винаги сме заявявали, че искаме Стокхолмската програма да бъде изключително амбициозна, дълновидна, балансирана и смятам, че господин Берлингер ясно изрази общото ни становище. Считаме, че трябва да балансираме дебата за сигурността до известна степен и да се вгледаме по-внимателно в сигурността и правосъдието, като от друга страна имаме предвид и заплахите за сигурността. Ще видим какво ще стане с Лисабонския договор, както казах в Комисията граждански свободи, правосъди и вътрешни работи. Ще видим какво ще се случи. Ще има сигурност по този въпрос след референдума малко по-нататък. Няма да навлизам в подробности. Току-що приключиха консултациите. А ние искаме те да продължат, затова съм и тук. И по убеждение, и по необходимост ще заложим фокуса върху основните права и Европейската конвенция правата на индивида и оценката. Използваме думата оценка, а не мониторинг, защото считаме, че това е правилния термин, това е обмен на най-добри практики и от друга страна внедряване. Искаме също така да се съсредоточим върху прозрачността, откритостта, който е един от приоритетите на шведското председателство, както знаете, и при законотворчеството, и във всички други отношения. За това, председателю, искам да повторя, че се радвам, че съм тук. За мен е чест и с много внимание ще изслушам всички изказвания. Благодаря. Нилсон. Благодаря, господин Нилсън. От името страна на комисията, господин Дебрауър. Е, мерси, президент. Благодаря, господин председател. Ханс говори за ангажимента, който следва да проявят комисията и съвета, имайки преди цялото значение, което отдаваме на становището на Европейския парламент, както и на приноса на парламента за окончателното приемане на програмата. Е, вече бяха представени насоките, които вдъхновяват комисията в нейното съобщение от последния месец юни. Насоки, които трябва да кажа, са отразени в значителна степен и в предварителния проект на резолюцията, е, който ще бъде основа на работата от утре нататък. Нашият размисъл очевидно се основава на оценка на реализацията на Какската програма, но не само на това. Е, той се основава и на една представа, надяваме се максимално ясна, за конкретните предизвикателства, пред които ще бъде изправен Европейския съюз през следващите пет години. Било то по въпросите за гражданството, за сигурността, за изграждането на общо пространство на правосъдие, е, до един нов е, подход към управлението на миграционните потоци и прочие. Разбира се, на този етап ние не можем да бъдем съвсем сигурни кога ще влезе в сила Лисабонския договор. Ясно е, че комисията в максимална степен желае това да стане. Станахме свидетели на аналогично явление при влизането в сила на Амстердамския договор след Маастрихския – е, който допринесе по отношение на общностните области на политиката за едно впечатляващо развитие. Е, Лисабонският договор, знаете, ще даде възможност за една по-ясна, по-демократична законодателна процедура с засилен е, парламентарен и демократичен контрол, контрол от страна на Европейския съд. Няма да повтарям основните направления, нека кажа, че отдаваме особено внимание на необходимостта гражданите да бъдат в центъра на цялата ни работа. Сътрудничеството в тази област трябва да отчита реалността, пред която ще бъде изправен Европейския съюз. Ние проявяваме особена чувствителност към метода на работа оценката на постигнатите резултати, качеството на законодателството. Това е в центъра на нашето внимание, така и ще бъде. По-нататък е, не бих е, могъл да кажа друго, освен да посоча отново е, нашето съобщение, като заявя, че текстът, който вече е разпространен от парламента, ни вдъхва увереност, че споделяме общи приоритети. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам възможност за дебат. Така, 15 човека сме записали. Списка вече е затворен. Не може да се записвате. Моля, използвайте времето разумно. Господин Бозотил. Thank you, Mr. Chairman, and uh, thank you in particular for... Благодаря, господин председател. Благодаря ви, че ни събрахте четвъртък след с колегите от националните парламенти. Голямо удоволствие да си сътрудничим с тях по тази важна инициатива. Искам да започна от името на НЕП, господин председател, че ние искаме Европа на гражданите и една по-безопасна Европа. Защо по-безопасна? Знам от проекта за резолюция, че фокусът върху сигурността като че ли се е поразмил. Това е резолюция, която получихме преди час, така че нямахме достатъчно време да я изслушаме. Мисля, че една Европа на гражданите трябва да е една безопасна Европа. И затова исках да го спомена. Е НП подкрепя Стокхолмската програма. Искаме конкретна програма, конкретна реалистична пътна карта, която да бъде постигната през следващите пет години, за да има наистина едно такова пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Това пространство обаче трябва да бъде с фокус върху гражданина. Това трябва да се направи и не заради идеята, а заради граждани. Трябва да дадем и повече свобода, и повече сигурност, и повече правосъдие на нашите граждани. Как ще стигнем до там? Затова ни е необходим Лисабонския договор и за това резултатите от Ирландия наистина са прекрасни, особено, що се отнася до правосъдие и вътрешни работи, тъй като Лисабонски договор така ще даде повече правомощия и по-голяма роля на колегите от националните парламенти. Освен това имаме нужда от приноса на националните парламенти и затова е чудесно, че Лисабонския договор за първи път записва всичко това. За да стигнем до там, трябва да въплатим три, два принципа. Първият е солидарност, втория е субсидиарност. Що се отнася до солидарността в сфери като иммиграция и предоставяне на убежище, ние все още сме далече от това да има солидарност, дори и сред държавите членки и трети страни. Трябва да се стигне до истинска солидарност, една солидарност на действията, а не солидарност само на думи. Имаме нужда и от субсидиарност. Какво означава това? Това означава, че на европейско ниво би трябвало, ако имаме съответните компетенции, да действаме, но не бива да действаме на европейско ниво, ако това не е компетенция предоставена на институциите на Европейския съюз, а на националните правителства. И така, предизвикателствата пред нас са огромни, господин председател, но те са и вълнуващи. Надявам се всички ние да се чувстваме въвлечени в процеса и да можем и да искаме да, свър... да изиграем своята роля, за да постигнем едно пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Благодаря. Благодаря, господин Моралес. Три минути. Благодаря, господин председател. В духа на казаното от господин Бозатил, аз също ще направя някои общи бележки. А, това предложение, което излезе преди няколко часа, е нещо, което в момента се чете от колегите и смятам, че те го ценят като един много балансиран текст. Подобно на господин Бозатил, аз лично считам, че това е изключително важен момент. Колегата каза, че по член 51 това е наистина специално заседание, специално и заради Лисабонския договор. Това, което ще направим сега с националните парламенти или по Лисабонския договор, става все по-важно. Така че тази пътна карта, която спомена господин Бозатил, става изключително важна пътна карта. Освен това, в нея всичко трябва да бъде качествено. Ще дам един при, пример, свързан с предоставяне на убежище и миграция. Ако погледнем съответните параграфи за солидарността, ще видите, че те са балансирани и тук има на усилия те да бъдат балансирани. Но там има някои основни моменти, които имат нужда от изменение. Например, тук се говори за това да се избегнат нови инструменти и системи, когато вече имаме необходимите системи, например за защита на данните. Имаме нужда обаче от нови инструменти за предоставянето на обежище, тъй като имаме текстове и процедури, които се подготвят. Исках да дам този пример, за да покажа, че в този текст има нужда от изменения. Но най-общо казано, това е добра пътна карта, балансиран текст и аз считам, че има добър баланс, който е направен между сигурността, свободата на гражданин, разбира се, неговите права, защото има хора, които искат да дойдат на този континент, за да защитат тези си права. Винаги ще е трудно да има баланс между всички тях, но ние трябва много да внимаваме, особено след Лисабон, за да има такъв баланс. Сега разглеждаме различните параграфи, се надяваме да не правим изменения, имам предвид групата на социалистите и демократите, но така или иначе одобряваме текста, той е добър, но нека да навлезем в подробностите за октомври и да направим така, че това да бъде един текст, който наистина да може да бъде ползван следващите 5 години години, от който ние да можем да се гордеем. Благодаря. Мистер Благодаря, господин Даф. Три минути. Uh, uh, um, Благодаря, господин председател, за това, че организирахте това заседание. Считам, че това е много интересен експеримент е, сътрудничество между три комисии, които имат е, свои собствени, отделни, различни култури на работа, както и отговорности. Считам, освен това, че това е един първи по рода си експеримент и свързан с нашето законово задължение да допринасяме към съвместното програмиране между парламента, Европейската комисия и съвета за изготвяне на дневния ред на Европейския съюз. Също така се надявам да бъде разглеждано и като една подготовка за изслушванията на различните номинирани за комисари, които отговарят точно за свободата, сигурността и правосъдието през декември. Ако до тогава ще може вече да се назначи комисия. Няколко бележки по конституционната страна на тази проекторезолюция. Трябва ясно да изложим значимостта на аварийната спирачка, както я наричаме. Това е една процедура, която е важна не само сама по себе си, тъй като не ни интересуват най-вече спирачките в процеса на интеграция, а защото ако някой реши фигуративно да натисне тази спирачка, то тогава ще бъдем хвърлени напред и ще има едно засилено сътрудничество или поне подсилено сътрудничество. Много е важно да се подготвим и ние, и комисията, и съвета да видим дали ще може да се работи по този начин с отделните групи към постигането на един по-федерален съюз. Трябва да се замислим също така сериозно и за възможностите за неучастие и упростяването на тези възможности за неучастие, които Обединеното кралство използва и от които се възползва, ако мога да кажа така, както и Ирландия. Считам, че обсъждането на вътрешната сигурност и борбата с тероризма като една обща стратегия би трябвало да се свързани по-пряко с външната сигурност на Европейския съюз и аз считам, че това е една характеристика, която липсва в настоящата формулировка. Иска ми се и по-конкретно да се спра на разширяването на обхвата и правомощията на съда на европейските общности или СЕО, което ще има драматичен ефект върху качеството на политиките и отсивчивостта на гражданите към тази политика. И би било полезно ясно да се запише какви са задълженията на националните парламенти в тази сфера. Мисля, че по-настоящем нещата са по-размити и общи. Като докладчик за реформата, парламента, ще предложа още един параграф, който като ще че ли ще поясни какво ние в Комисията по конституционни въпроси бихме искали да се случи. И така, е, изказвайки, разбира се, уважението си към председателството, мисля, че не можем да се задоволим с идеята чисто и просто да оценяваме напредъка. що се отнася до разрастването на пространството за свобода, сигурност и правосъдие. Аз лично мисля, че мониторингът е изключително важен. Особено в една система, при която някои министър-председатели се смятат сами себе си за примас супрапарес. Благодаря. Благодаря, госпожа Уолес. Три минути. Благодаря, господин председател, дами и господа докладчици. Аз съм тук от името на Комисията по петициите, която обикновено е автор на становища и искам да кажа няколко неща от името на тази комисия. Разбира се, аз също съм и член на комисията по правни въпроси, така че може и да се поотклоня. що се отнася от комисията по петициите, ние сме подали един работен документ и в този работен документ ние се основаваме най-вече върху доказателства от петиции, подадени през годините в тази сфера, сферата на свободата, сигурността и правосъдието. И сме посочили онези сфери, в които гражданите считат, че не работят а, институциите, което ни води отново до темата за мониторинг и липсата на внедряване. Аз и Комисията по петициите смятаме, че би трябвало доста по-строго да гледаме на този въпрос и да дадем достатъчно пространство за такива действия. Подобно на преждеговорившите, аз също бих искал да има пребалансиране на това начинание. За първи път от 10 години в този парламент виждам един документ от тази сфера, сферата на сигурност, свобода и правосъдие, който да дава достатъчно място на гражданското правосъдие. И благодаря господин Берлингер за това, защото ние наистина се опитваме да бъдем а, фокусирани върху гражданина, което пък означава още малко повече в документа да се говори наистина за този фокус. Освен това, трябва да кажа, че ако работим за една система за правосъдие, която е проста, прозрачна и разбираема за гражданите, то тогава трябва да кажем и нещо за проблемите, които се създаваха от системите за неучастие и друг такъв вид а, опции. Що се отнася до гражданското право, има а, проблеми, по които правото сега има право на съгласие, що се отнася до част, по международното частно право и Хакската конференция. Но мисля, че заедно с националните парламенти бихме могли да се окажем малко повече въздействие върху тази сфера. Надявам се документът да отрази и това. Що се отнася до правата на гражданите, искам да привлека вниманието ви към един параграф, тъй като това е записано в работата на комисията за да може да се сложи правата на децата в един параграф, където са записани и други текстове, според мен е неправилно и опита в този парламент не е такъв. Смятам, че трябва да бъде заложено отделно това. Имам предвид отново правата на децата и е, в случаите на развод или раздяла на родителите. Що се отнася до упражняването на правата на гражданство, ние сме отделили доста място на националните парламенти и тяхното демократично право в новата архитектура, но искаме също така да дадем място и на гражданите. Трябва да кажем малко повече за петициите, но това, което е по-важно, като че сме на верния път, трябва да кажем нещо за Европейската инициатива за гражданственост. И това би трябвало да бъде бързо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 Освен това, считам, че ако погледнем това, което прави нашата комисия по петициите, това, което е записано в предложението за резолюция по отношение на свободата на движението на отделния гражданин, не е достатъчно. Бихме могли да запишем много по-силен текст. Освен това, съвсем накратичко искам да кажа, че имаме нужда, според мен, от повече действия по отношение на въпроса, свързан с правното образование. Разбира се, че това е в ръцете на държавите членки, но държавите членки като че ли нямат никакво желание да финансират образование, което да е европейско правно образование. Това трябва да се промени. The... Благодаря. Немския Бундестаг. Отново, колеги, искам да кажа, че трябва да спазвате максимум 3 минути. Госпожа Дигман. Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря за това, че националните депутати също имат възможност днес да се изкажат тук. А, Лисабон вече е една успешна кауза, което аз намирам за много добро след като ирландците одобриха Лисабонския договор на референдума, сега трябва да се премине към последната ратификация на договора, да има обмян между Европейския парламент и националните парламенти. По този начин ще, се, ще има една приемственост на европейските решения. Като а, политик, като либерал от Германия и се намесвам, а, искам да се изкажа към, тази, към правната част от а, това съобщение. Приветствам го. Господин Барозо в а, бъдеще а, иска а, правосъдието а, да се ръководи едновременно от двама комисари. Аз подкрепям продължаването на хармонизирането на европейско ниво, но субсидиарността и пропорционалността трябва да бъдат застъпени по-дълбоко, както е заложено в Лисабонския договор. Много други въпроси са засегнати. Те първо трябва да а, намерят своето място в а, отделните държави членки. Искам да ви помоля, нека да обърнем внимание на това и да не започнем с определени процедури, определени досиета, които са свързани с а, прилагането, с приложната част, с които ние не сме запознати. Отнес, относно наказателното право, за мен е от голямо значение да има задължителни минимални стандарти, свързани с правата на обвинените. Ще ще е трудно да има напредък в областта на хармонизирането, както и ам, взаимното признаване на решенията на отделните съдилища. И това ще бъде трудно да се приложи. От 10 години стои този въпрос в дневния ред на Европейския съюз. Е, едва ли постигнат някакъв напредък. Затова в програмата от Стокхолм трябва да бъде акцент в един акцент в тази програма трябва да бъде залагането на минимални стандарти а, относно правата на обвинените. Договорът от Лисабон дава а, насоки, от които не трябва да се отклоняваме. Смятам, че сме на единни, че наказателното право, тя трябва да е ултима рацио. Когато са направени насоки относно а, обема и а, вида на санкциите, те а, трябва да се следват от а, държавите членки. Относно гражданското право, съм на мнение, че трябва да има правила относно а, взаимното признаване на съдебни решения и изпълнението на такива решения във всяка една държава членка. Говори се и за европейско а, договорно право. Да има и материално договорно право. Е, не е не, предвиж... не се предвижда такива компетенции и в договора от Лисабон. С този въпрос трябва много внимателно да се подходи. Референтните рамки ни дават много добра възможност за хармонизиране на ам, правната система, защото сега, както са нещата, са много неразбираеми за гражданите в Европа. Необходимо е едно а, обучение и квалификация на а, нашите съди и а, юристи. Благодаря ви. Господин Хабрен, три минути. <clears throat> Благодаря, господин председател, Благодаря и на докладчиците, които са се опитали да се съобразят и с коментарите и забележките от правната комисия. едно това общо предложение е избрал един много добър подход, както по отношение на програмата от Тампере. Важно е гражданските права да са да заемат централно място. Искам да кажа на първо място, че този, това равновесие, което беше споменато от много от ораторите, както и за балансиране на интерес, свързан с сигурността и правосъдието, трябва да се замислим да не само да търсим един, едно равновесие. Има също така основни права и свободи, които също са важни и имат своите граници. Най-важното е да се поставят гражданите в це, на централно място, но на централно място трябва да се а, сложи неговата сигурност, а не само а, неговите права. Няма много равновесие в тази насока, защото а, се работи по-скоро в насока а, превенция не само конкретното изпълнение на мерките накрая трябва да бъдат пропорционални, както е, се казва в доклада, и мерките сами по себе си и законите, които дискутираме тук, също трябва да бъдат пропорционални. Но тук имаме чувството, че не е предвидена една пропорционалност, не е гарантирана пропорционалност в тази насока. Относно защитата на данните и правото на лична сфера, на тях се отделя особено място, но може да се отдели особено значение на, на базите данни до каква степен те могат да бъдат, служат на определена цел, а не да се използват за всяка една цел. А, да се направят достъпни за отделните агенции, да има, а, да има разграничение между вътрешна сигурност и да се види до каква степен могат, да се дадат мрежи за обмен на тези данни. Развитието на европейска а, политика за сигурност винаги се генерализира и за това ние зелените казваме не само гражданите не трябва да доказват своята невинност, ами държавата и държавата трябва да доказва, че това е необходимо. И в тази насока не виждам някакви конкретни данни и доказателства, които създават такава необходимост и в този смисъл мерките не са необходими в този момент. Три минути имате. Искам да направя някои коментари относно анализа за съжаление, както винаги, комисията а, даде в последния момент документите. Това заседание е много важно и затова а, е много неправилно, че документите бяха раздадени в последната минута. Това не е оправдано. И така, няколко забележки. За съжаление, в програмата от Стокхолм не се споменава нищо за една от най-важните теми, а именно тероризма. И най-вече фундаментализма, ислямизма, ислямистски тероризъм въобще не се споменават. Трябва да се спомене и сложността на а, заплахата от, заплахите от тероризъм трябва да има едно постоянно адаптиране към тези заплахи, защото те се появяват постоянно. А, освен това, има връзка между органи... терористични организации, между а, трафика на хора. Това е една щекотлива тема, една тема табу и трябва, разбира се, много решително да се подходи по този въпрос и то из основи темата за гражданските права, защита на гражданските права. също бих добавил в тази група и тези, които не разполагат с а, финансови средства, тъй като е трудно а, човек да финансира граждански дела. Тези хора трябва да търсят други начин за решение на проблема, тъй като разполагат с финансови средства, за да могат за да си осигурят достъп до съдебната система. Европейския съюз винаги назовава малцинствата. А, в тази насока споменават и това, че иммигрантите имат право да се защитават на собствения си език, но това унищожава и юристичната идентичност на, на нашите народи. Искам да кажа нещо по отношение на наказателно право. За правата на жертвите нищо не се спомена също така. както правата, както на Каин, така и на Авел, трябва да бъдат защитени. Un programme annuel et beaucoup de propositions législatives. Euh, cet espace de liberté, de sécurité et de justice, son objectif, ce me semble, c'est de permettre включва и това хората да се ползват напълно правата си и достъпа до тези права да е за всички. Говоря само за граждани. Дългократно беше казано, че гражданите по дефиницията на Лисабонския договор означава граждани на Европейския съюз, т.е. граждани на страните членки на Европейския съюз. Това е доста рестриктивно по отношение на граждани на трети държави, които живеят на територията на Европейския съюз. Трябва много да внимаваме с това. В параграфа, в който се споменава политиката за миграция и предоставяне на убежище, а, като че ли а, е, не са представени нещата обективно от страна на комисията. Гледат го от ъгъла на солидарността, но говорят и за законната миграция, що се отнася до пазара на труда. Този подход, според мен, е предубеден по начин, по който днес след обяд не говорим. Докато говорим за солидарност, ние включваме такива ясни неща, като подкрепа на хората в беда. Не става дума за това. Всяко едно лице има права и трябва да може да ги упражнява, а ние да ги гарантираме. Иска ми се този подход да бъде надграден в нашия текст, така че и комисията и съвета да си научат урока. Мисля, че във вашето предложение за резолюция това не е казано достатъчно силно. Сега, гледайки това предизвикателство, което всички ние виждаме, броят на действие на речи, на резолюции. И накрая се оказваме с 6-7 параграфа от 42. Оставам с впечатление, че не си свършваме добре работата. Не понесем отговорността. Отговорността ни е не само законодателството ни да отговаря на международните стандарти, но и да работи за защита на фундаменталните права. В случая говорим за хората, които нямат права на граждани на Европейския съюз, защото са граждани на трети страни. Господин Анстром, 3 минути. No word from Mr. Enstrom, then. Не. Добре, госпожа Белие. Белие? No. No. Няма я. Господин Here Yes, please. Dziękuję, panie przewodniczący. Ryszard. Благодаря, господин председател. Аз съм Ришард Калиш и съм председател на комисия в Полския, Полския Сейм, долната камера. Благодаря ви за инициативата. Радвам се, че поканихте национални парламентаристи да участват в дебат по тази резолюция. Бях вътрешен министр на Полша, продължение на много години съм запознат с тематиката. Бях министр, когато Польша се присъедини към Европейския съюз. И имам един въпрос. Запознати сме с програмата от Тампере, тази от Хага. Но, от друга страна, трябва да се говори истината. А тя е, че прилагането на тези програми на практика бе неубедително. А днес ние тук казваме, ето е Стокхолмската програма, тази програма за пространство на свода, силност и правосъдие, но не повтаряме ли всъщност посланието си? Това е изключително важно за Полша. И то трябва да върви заедно с цялата източна програма. Ние граничим с Беларус. На изток, стотина километра от Варшава е границата и от другата страна на границата има диктатура. Изключително трудно е на беларусите да влизат в Полша поради визовите изисквания. Правата на човека и разследващите ни агенции. Имаме Европол, различни агенции за сигурност, които се занимават с борба с тероризма. Имаме организации за борба с корупцията. И те използват тайни методи за борба с престъпността. Тук нищо не пише по този въпрос. Но всичките тези методи в крайна сметка водят до нарушаване правата на човека – Нито една от държавите членки, може би с изключение на Обединеното кралство, има начин за удостоверяване нарушаването правата на човека от страна на разузнавателните служби. Метода, която би умождивяла zdjęcie tej tajności wtedy. Мисля, че имаме нужда от някакъв инструмент, който да ни позволи да разсекретим определена операция, след като вече заплахата е преминала, за да може ясно да разгледаме на трезво определен казус и да сме сигурни, че няма нарушаване правата на човека. Това ще възпира разузнавателните служби, службите за сигурност да извършват такива действия и тази обща практика за нарушаване на правата на човека ще бъде прекратена. Сега искам да говоря за гражданите на Европейския съюз. Както и за гражданското право. Тоест за взаимовръзката и взаимоотношенията между отделните лица, както и взаимното признаване на съдебни решения. По Лисабонския договор, който се надявам скоро да влезе в сила, казвам го като поляк, и между другото, ние от лявото призоваваме президента Качински последната го, една година да се подпише, тъй като ратификационната процедура мина при нас и само президента не е подписал договора. Да, ще имаме европейски, е, извинете, Лисабонски договор и ще има европейско гражданство. И така, признаването на съдебните решения ще бъде един вземен процес. А, прескочих времето. Благодаря. Thank you. Señor Díaz de Mera, por favor. Tres minutos. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a, al presidente López Aguilar, al presidente Castro. Господин председател, искам да благодаря на господин Билинга, Казини и на вас а, за отлично свършената работа. Аз смятам, а, че всичко проистича от програмата от Хага. 10 продължение на 10 години се занимаваме с тези въпроси. По отношение на Стокхолм искам да спомена нещо, което не беше продоляно всичките тези години. Оставам с впечатление, че имаме парламент, който може не само да има съвещателна функция, но и да ам, да участва при взимането на решения. Има слабости, които не са преодоляни. Някои бяха споменати, особено в областта на, а, на гражданското а, право. С колегата от Бундестага спомена и наказателното право, както и еврото, общата европейска валута който е политически економически инструмент, който е, както е инструмент за, е, в посока сближаване, както и кибер престъпността. Това са неща, които трябва да бъдат преосмислени в Стокхолмската програма относно тероризма. По много неефективен начин се провежда борбата срещу а, него а, и все повече терористи, които са израсли в съответната държава, са организатори на атентатите общия а, подход в областта на а, а, предоставянето на информация. Е, имаме нужда от една обща а, политика в областта на иммиграцията. Ефективна политика срещу а, незаконната иммиграция. Има 9 хиляди 000 а, незаконно пребиваващи иммигранти в рамките на Европейския съюз. Това е в компетенциите на отделните държави членки. Фронтекс не може да им каже нищо. Това е задължение на държавите членки. Фронтекс има само а, поддържаща а, функция. И имаме а, нужда от една разумна политика за даване на обежище по-добра защита на личните данни. Личната, данна, личната сфера трябва да бъде по-добре защитена. Ако имаме повече свободи, тогава ще сме и по-свободни със сигурност. Господин председателю, смятам, че вече нямам време. А аз ще направя конструктивни предложения за изменения. Благодаря ви. Госпожа Сандиенти. Госпожа Сандиенти. Дали е в залата? Няма я. Добре. Господин, госпожа Маковей. Три минути. Uh, like to inform... Благодаря. Не знам дали колегите знаят, но Европейската комисия проведе публични консултации по Стохолмската програма и въпросите включени в нея. 40 въпроса бяха зададени. Единият от тях беше следния. Считате ли, че Европейския съюз трябва да дава гарантирани минимални права по време на наказателни следствия на своите граждани? 85% от респондентите казаха да. Това е записано и в проекта за резолюция, който видяхте днес. Виждате, че това е приоритет за нас и че отговаряме на безпокойствата на гражданите. Още един въпрос. Отново цитирам. Трябва ли Европейския съюз да работи повече по борбата с корупцията? 88,1% отговориха положително. Това е най-високият процент по всички 40 въпроса. Това не е отразено в първия проект на предложение за резолюция. Ние сме тук, за да отговаряме на безпокойствата на хората, тъй като ги представляваме. Мисля, че нашият парламент трябва да подкрепи прозрачността и поредъчността навсякъде. И това е посланието към нашите граждани, че подкрепяме борбата с престъпността и корупцията и измамите. Това, в крайна сметка, е върховенството на закона. Това са и целите ни – да зачитаме правата на човека и да гарантираме сигурност на гражданите. За това си мисля, че в проекта трябва да бъдат записани такива текстове. Ще направя предложения за изменения. Благодаря, господин Алваро. Благодаря, господин председателю. Проблемът при такива документи като Стокхолмската програма че когато една такава дългосрочна програма бъде изготвена, тя не е конкретна. На 32 страници може да се побере всичко, което е от значение. Това е една задача, която трябва да си поставим през следващите години но а, значителни точки са включени в съответното законодателство, например борбата с тероризма. Ние също сме изправени пред една ислямистка опасност. През 2008 година не е а, не е разкрит нито един атентат, който а, да представлява а, исламистка опасност. Аз смятам, че всяка държава е изправена, е конфронтирана с този проблем. Тер, тероризмът е заплаха отвън. Това, което е от значение, че а, програмата не съдържа определени акценти трудно е да а, се да се определи едно послание от тази програма. Какво цели тази програма? Да се изгради ам, пространство на свобода, сигурност и правосъдие и неща, които а, са приети през 2004 в а, Солон. Трябва да се формулира всъщност каква е нашата цел. А, в рамките на тази програма ни всички искаме сигурност, искаме свобода, но едва ли това е основното послание. Това, което липсва, което бе споменато от комисията, мониторинг и оценка. Мониторинг това е съпътстващия процес на а, прилагането. на през 2005 година, това, което беше прието като документ, сега след 4 години беше издаден въпросник, на който трябва да се отговори и а, не смятам, че а, това може да служи като а, документ за оценка от експертите. Не значи законодателството трябва да бъде разумно и трябва да се прилага с съвместни усилия. Аз ще приветствам, ако ние а, тук а, продължим и в бъдеще да си сътрудничим и помислим за това как можем да създадем механизми сътрудничество между Европейския парламент и Националния парламент извън рамките на това, което е заложено в Лисабонския договор. Осем седмици за контрол, които са предвидени в Лисабонския договор, не са реалистични. За това кратко време е невъзможно за колегите да направят такава задълбочена проверка. Важно е да има един по-съвършен механизъм и накрая проблемът при такива програми, дали програмата е от ХАК или от Темпере, трябва да, а, да се свие пропаста между това, което е на хартия и това, което се изпълнява на практика. Благодаря ви. Господин Бранш, 3 минути. In the United Kingdom, we've got uh, more than one distinctive legal system. But in particular, in, the, uh, in England and Wales, our law of contract has developed over four centuries, incrementally, uh, in a tried and tested way, case by case Хората в Великобритания и особено в Англия и в Уелс биха били ужасени да чуят предложенията за кодифициране на договорното право в Европейския съюз. Е, що се отнася до наказателното право, ужасяващо е да се чуе, че в на кращата е, състезателния наказателен процес може да бъде отменен. Що се отнася до разширяването на правата при всички други равни, това би следвало да се е, приветства. Но използването на различни фобии, подклаждането на различни страхове не може да се свързва с инак благородната идея за разширяване на правата. Благодаря. Шамова и три минути. Благодаря. Бих искала да предложа основен демократичен дебат, посветен на миграционната политика. Миграционната политика не държи сметка за реалния опит, за реалните проблеми на хората от едната и от другата страна. И от към страните на происход, и от към приемащите страни. Кои са най-тежко засегнати в приемащите страни? Това са най-бедните хора, хората в, най-неравностойно положение, обитаващи е, е, най-бедните райони и естествено страдащи най-вече от несправедливата миграционна политика. И най-сетне надявам се това да не е особено радикална идея, но би трябвало да се вслушаме в гласа на така наречените развиващи се страни, страните на происход, да се вслушаме в различните местни общности, жените, селските стопани и така нататък. Наистина ли са толкова доволни е, тези страни, тези общества, както ние смятаме, от това, че са принудени от е, световната социално-економическа несправедливост да напускат домовете си, е, своите традиционни общности и така нататък. Сегашното отношение към миграцията, според мен, е дълбоко несправедливо. Защо? Защото при сегашното състояние на нещата имаме две категории страни. Богатите и бедните. Бедните са така наречените развиващи се и, и, и, и някои други. Например, в Европейския съюз моята страна Унгария и някои други новоприсъединили се е, е, държави членки е, сме заложници на Международния валутен фонд. Значи до голяма степен споделяме съдбата на развиващите се страни. И за какво става въпрос? За да оцелеят, е, гражданите на по-бедните страни са принудени да напуснат своите близки, традиционните си общности, да загърбят националната си култура, само за да оцелеят, се насочват към по-развитите, по-богатите страни. Това именно е корена на несправедливостта и трябва да се запитаме, не следва ли да се е, промени е, глобалната економическа политика на СТО, на Световната банка, на МВФ, а и на Европейския съюз, които край краш са причинители на цялата бедност, на цялата несправедливост, е, която е и първопричина на миграцията. Не бива ли да отстояваме основното човешко право да останеш там, където си роден не бива ли да е, изоставим е, е, традиционния начин на гледане на тези неща, чисто економически, чисто финансов, не следва ли от един подход основан на економическата изгода да пристъпим към подход основан на естествената справедливост с оглед интересите на реални хора, реално заинтересовани от миграцията. Благодаря. Благодаря и последен по списъка е господин Мендес Девиго. Три минути. Благодаря, господин председател. Няма да отнема толкова много време. Поисках е, думата, е, вземайки повод от казаното от господин Алваро, което според мен беше особено интересно. И най-вече един момент, Документът е, е много добър, тези е, около 40 пункта, но по такава тема определено се нуждаем от комуникация, от разпространение на информация. Ако някой ме попита, що е то Стокомската програма, аз не бих могъл с едно изречение да обясня на обикновените хора, които, знаете, не са специалисти. За какво става въпрос? И, и за такова усилие е, трябва да говорим до голяма степен успеха на вътрешния пазар се дължи на това, че много хора знаеха, що е то вътрешен пазар. Свобода на движение на, на, на хора, на стоки, на капитали. И толкова. Господин Алваро ме наведе на мисълта и аз за това се изказвам, че сега трябва всячески да, да, да се опитаме да намерим едно, две изречения, е, които ясно да изразяват същината на Стокхолмската програма. Що се отнася до националните парламенти, разбира се, те трябва да участват а, е, а, е, в системата за рано предупреждение, такава каквато е, 8 седмици, това е срокът и всички ще трябва да се съобразим с него. Но, сериозно казано, е, тъй като предстои да променим процедурните правила, е, както подсказа и господин Алваро, вероятно бихме могли да е, въведем някъде в правилника този принцип за сътрудничество с националните парламенти и аз бих могъл да предложа текст този смисъл. Благодаря ви, господин Мендес Девиго. Мисля, че така стигаме до края на дебата по тази първа точка от дневния ред вероятно бихме могли да чуем сега коментара на тримата членове на Европейския парламент, които съвместно работиха по проекто текст. Аз съм един от тях и след като чух всичко, което имахте да кажете, бих искал да развия три идеи. Най-напред прилагането на член 51 от правилника. Вие сте удовлетворени от това и аз мога да ви уверя, че този пръв път няма да е последен. Е, още на 12 ноември ще заседаваме съвместно е, за да гласуваме е, проекторезолюцията на 16 и 17 ноември. По-нататък ще заседаваме с представители на националните парламенти и накрая, разбира се, пленарната зала ще гласува на 23 ноември в Страсбург. Това на страна обаче трябва да изтъкнем огромното значение на Стокхолмската програма във връзка с, с засилване правомощите на Европейския парламент в такава важна област, като защитаването на правата и свободите на европейските граждани и съответно на европейското гражданство. Господин Девигос ме пита как да обобщим с едно-две изречения Стокхолмската програма. Аз мисля, че каквото и да се окаже това е, кратко изречение, някъде там в него ще трябва да бъдат употребени думите права и гражданство. Ето това е големият потенциал на Стокхолмската програма. потенциал за внушаване на гражданите на това, че европейският проект е легитимен, че той се свежда до права и свободи, до сигурност и лична неприкосновеност. Ето защо разговорите между нас тримата са докладчици винаги са се съсредоточавали върху това дали, деликатно равновесие между свободата от една страна и сигурността от друга и, и трудността на тази задача никога не напускаше съзнанието ни. Но постигането на това равновесие той първа ще изисква усилия от парламента след влизането на Лисабонския договор в сила, понеже от него ще проистича първо разширяването на правомощията на Европейския парламент, както на никоя друга институция и по-нататък е, е, можем да говорим за своеобразна европеизация на привързаността ни към основните права и свободи пред лицето на заплахите, надвиснали над тези е, права и свободи и то не само от организираната престъпност и тероризма, а и поради загубата на собственото ни е, съзнание за надвисналата заплаха. Е, ние някак си забравяме, че правата трябва да се отстояват не само на национално, а и на общоевропейско равнище. От методологическа гледна точка, сигурен съм е, и колегите ми, както и аз, внимателно си водихме записки за евентуалните изменения и допълнения. Напомням, крайния срок за внасяне на изменения и допълнения е 22 октомври. Ние ще подходим е, с необходимата отзивчивост към вашите предложения. Но при това бих искал да споделя е, с вас една новина. Текстът, който разпространихме днес, не е първа редакция. Е, Пречестват го множество редакции. Ние от доста време работим по текста. Знаете, той сега е съкратен по сбите и много конкретни е, е, елементи, като необходимостта от взаимодействие с третите страни, необходимостта от европейска солидарност е, за коригиране на неравенствата, които пораждат е, е, миграцията като първопричина. Всички тези неща, както между другото и противодействието на тероризма, са е, премахнати от текста. Те присъстваха в първоначалната редакция. И с скасяването на, на отделните пунктове, знаете, те вече не са така изразителни – е, не са така детайлни. И разбира се, в резултат от е, вашите изменени допълнения, някои от тези неща ще се върнат обратно в текста. Същественото тук е това. Онези неща, които гражданите трудно могат да разберат, като е, е съвместяването на актовете по първи и по е, трети стълб е, ще останат реалност в най-лошия случай за още не повече от 5 години по време на е, този преходен период между Ница и Лисабон. И междувременно ние все още ще има какво да правим по убеждаването на европейските граждани, че онова, което вършим е в техен интерес, в интерес на тяхната свобода и, и сигурност. Ние съвсем скоро ще можем, надявам се, да се позовем и на съответната договорна база за това. Нека сега дам думата на е, колегите. И накрая ще е, се спрем накратко на двата устни въпроса. Благодаря. Ще изчакаме вашите изменения и допълнения, ще се опитаме да ги включим в текста. Нека кажа, че лично аз бях впечатлен от някои от изказванията, Диалогът ни днес бе богат. Е, е, най-вече говоря за коментарите относно наказателното е, право, за това колко трудно би било да се хармонизира материалното, процесуалното право, правото на защита бе коментирано. Едно. Що се отнася до трансграничните е, спорове, благодарение на Лисабонския договор, бихме могли да, да постигнем немалко. Що се отнася до дружественото, е, до, до право, до договорното право, постигането на известна хармонизация в това отношение би облегчило трансграничната стопанска дейност. И пак, както казахте и вие, е, в сърцевината на, на, на нашите усилия трябва да попадне човекът. Аз е, съм съгласен е, изказаното за сигурността във връзка с миграцията. Разбира се, за да се постигне сигурност, трябва да се противодейства на организираната престъпност, особено когато престъпниците се възползват от а, страданието на хора, побегнали от домовете си, за да се избавят от а, въоръжен конфликт, от, от глад. Разбира се, в такъв текст, като този, който сме разпространили, не можем да, да засегнем всичко, да навлезем в подробности. А още повече и, и всяка година ще можем да доразвиваме програмата, коментирайки постигнатия напредък. Уверявам ви, че внимателно е, слушах е, вашите изказвания и ще се постарая е, да ги имам предвид. Господин Берлингуер. Позволете ми да добавя няколко думи към казаното от господин Касини. Аз съм много благодарен на изказалите се и ги призовавам да внесат в писмена форма своите изменения. Това до голяма степен ще облегчи по-нататъчната ни задача. Много отказаното тук лично ме убеждава, че текстът може да бъде допълнен, макар и да трябва да държим сметка за обема му. Е, както вече се каза, е, крайният срок за изменение и допълнение е 22 октомври по обяд. Тук е, по-нататък някой изрази тревога за по-нататъчната съдба на националните съдебни системи, за това, че те са неприкосновени, доколкото Европейския съюз е съюз на държави. Това нерядко се казва, но тези национални системи трябва да съжителстват, понеже е, дружествата, е, физическите лица не стоят на едно място, те, те се движат. Е, доколкото аз познавам е, е, случаят е, на Великобритания, аз имам сериозни аргументи <laughs> именно в подкрепа на общоевропейския проект. Ако вземем Великобритания, Англия, Уелс и Шотландия, там има съжителство на различни системи. Континенталната система преобладава, е, в Шотландия, в Съединените щати, Луизиана е такъв случай. И след като има възможност за такова съжителство е, на различни съдебни системи, защо да не направим такъв опит е, в Европа? Гражданите се стремят към правна сигурност. Това трябва да бъде задачата търговските дружества се нуждаят от правна сигурност от възможността да уреждат споровете е, или чрез арбитраж или по съдебен ред, но във всеки случай не на територията само на една държава членка. Такава е реалността на, на Шенген, на, на вътрешния пазар. Моето впечатление е такова. В Европейския съюз радикалната разлика между обичайното и е, е римското е, право вече се изглажда. Е, в самата Европа възниква своеобразно обичайно е, право е, в практиката на Европейския съд и древните римски юристи биха били ужасени от подобно своеобразно кръвосмешателство. Така че нещата се променят и вече не можем да говорим за кодекс, който би могъл да просъществува няколко век. Е, знаете, аз съм професор по право и знам какво говоря. Да вземем договорното право. Да, е, е, всяка държава има свой закон за договорите и задълженията, но измежду 27 такива закони трябва да има някаква обща координатна система – И тук не говорим за някаква различна е, законова система, а за система от предпратки, ако щете, така че е, страните по един спор да знаят на какво, на кой закон, в кой случай да се позоват. Същото е, е би могло да, да се каже за е, аспектите на семейното право. По-нататък въпроса за оценката на, на резултатите, за постоянното наблюдение на е, процеса на осъществяване на Стокхолмската програма, разбира се, крайно необходимо е това. Инак не бихме могли да направляваме процеса. Всичко това обаче трябва да се опре на една общоевропейска правна култура. Съветът и комисията трябва да вложат средства и усилия в изграждането на културата. В най-общия смисъл на думата, културата си струва влагането на средства и усилия. Ако ми позволите, бих споделил и още нещо от своя опит. В Европейската съдебна мрежа общуват много професионалисти, съдии, Имаме мрежи на конституционните съдилища, на върховните съдилища, имаме е, мрежа от контакти за обучение на магистрати. Вижте, Европа е, се състои от стандарти, институции и връзки. Връзки на сътрудничество между институциите. И след като практиците, специалистите от различни области могат да общуват помежду си, то наред с институционалният е, ред, който е необходим, бихме могли да се опрем на именно тези специалисти, на техния експертен потенциал в случая на правниците от Европа. Е, такива контакти вече има, е, съветът и комисията би трябвало да ги подкрепят. Така, стигаме към края на, на това съвместно заседание. Е, предстои все още официално да приемем срока за изменени допълнение 22 октомври. Не възразявате, виждам. И по-нататък да приемем два е, въпроса за устен отговор, адресирани едновременно и до, до съвета и до комисията. Въпросът е, е първо за прехода от третия стълб към първия, светлината на Лисабонския договор. Впрочем, това е въпрос специално адресиран до съвета, а въпросът до комисията е за засилването на сътрудничеството между Европейския парламент и националните парламенти. Текстът, е, текстовете на въпросите се е, раздават или, или са разпространени. Да, господин Дав. Мисля, че е разпространен само текстът на въпроса до комисията. Е, би трябвало да има екземпляри и на въпроса до съвета. Добре, ще, ще прочета текст. Ето това е въпросът до съвет. Как какви действия възнамерява да предприеме съвета през идните пет години за изграждането на европейското пространство на свобода, сигурност и справедливост, предвид факта, че след влизането на Лисабонския договор в сила, Съюзът в повечето случаи ще е, приема актове по обикновената законодателна процедура друг въпрос. Тази връзка, какви действия възнамерява да предприеме съвета в частност, за да се актуализира общностното достояние в съответствие с новата институционална уредба? Това е съветът, е, въпросът към съвета. Вече имате е, текста на въпрос към комисията. Не се налага да го чета. Или пък не, явно, явно някои желаят е, да чуят е, текста на въпрос. Кога е, то комисията внесе своето предложение за привеждане на действащото право в съответствие с Лисабонския договор – е, смята ли е, комисията да засегне както материално-правни, така, така и процесуално-правни въпроси? Ако няма възражение, както виждам няма, ще дадем ход на тези въпроса към съответните е, институции. И накрая предлагам да чуем за сетен път представителя на съвета на шведското е, председателство, доколкото Стокхолмската програма за пореден път ще увековечи столицата на шведското председателство Стокхолм. Благодаря, господин председател. Няма да отнема много време. Е, много внимателно слушах дебата. Е, надявам се дебатът да продължи бих искал само да коментирам в отговор на казаното от господин Мендес Девиго. Въпросът, който зададе той е основателен. Що е то Стокхолмска програма? Никой още не е виждал, тя все още не е факт. Надявам се на 10 декември да стане факт. Но мисля, че е, всички заедно, председателството, съветът, е, държавите членки, гражданското общество и а, е, всички други а, е, заинтересовани. Бихме могли на 10 е, декември да заявим, че се стремим към една отворена и сигурна Европа в услуга на гражданите. Това е поне едно от двете изречения, които господин Мендес Деви го желая да види. Благодаря ви, господин Нилсън. Всички се надяваме Стокхолмската програма най-сетне да види бял свят. И с така вдигам заседанието на съвместната комисия до следващото и заседание на 12 декември. Благодаря.